приеха. Трудно е да се намери оптимално решение и баланс между различните интереси, е, но е, не е невъзможно. Дебатът приключи. Гласуването ще е утре. Преминаваме към следващата точка в дневния ред общо разискване Шенген, общ механизъм за оценка с цел проверка на прилагането на достиженията на правото на Шенген и временно повторно въвеждане на граничен контрол на, граничните, на вътрешните граници. Най-напред са докладчиците. Господин Коелю е първият, има 4 минути. Благодаря, господин председател, госпожо комисара, уважаеми колеги. Ние постигнахме съгласие по Шенгенския пакет. Пакетът не е точно това, което искаше Европейския парламент, защото нашето основателно искане за процедура за съвместно вземне решение беше отхвърлено обаче е постигна значителен напредък в сравнение с сега действащите норми за Шенген. Ще бъдат защитени правата на гражданите, включително правото на свободно движение. Бих искал да подчертая шест аспекта. Първо, създаваме една истински европейска система. Системата за оценка няма да бъде само междудържавна, това ще бъде и общоевропейски механизъм. Също така комисията ще отговаря за цялостната координация на процеса за оценка и последващи мерки. Комисията ще отговаря за повечето решения при оценката на многогодишните програми и проверките на място, както и подготовката на докладите на оценка и на препоръките. Също така ще има целева група за проследяване на изпълнението на коригиращите дейности, поискани от съвета. Със сигурност не блокираме вътрешните граници. И има изрична разпоредба за възможността да се прецени дали се извършват и дали да се извършат вътрешни проверки на вътрешните граници. През последните години имаше ситуация в редица държави членки, в които правителствата бяха оглавени от крайно десни партии. Освен това, всички сме съгласни, че използването на двойни стандарти трябва да бъде прекратено. От сега нататък и държавите кандидатки и държавите членки на шенгенското пространство ще бъдат оценявани възоснова на едни и същи правила и критерия. И след присъединяването ще се проверяват също така стриктно стандартите от Шенген и спазването им. Освен това, имаше недостатък на системата, а именно, че проверките бяха оповестявани с твърде дълго предизвестие. Сега се предвиждат проверки на място, както с предварително предупреждение, така и без предупреждение, т.е. само с 24 часа предизвестие. Освен това, новата система за оценка трябва да бъде полезна и ефективна. Трябва да има действени и възпиращи мерки, позволяващи точна оценка на степента на прилагането на шенгенското законодателство. И трябва да се приключи с всяка мисъл за това, че нарушенията могат да останат безнаказани. екипите на гранични служители ще реагират, а това ще бъдат европейски екипи, ще бъдат представени стратегически планове на Frontex, когато това е необходимо. Държавите членки ще трябва да отговарят на въпросници. Постигнат е значителен напредък, що се отнася до участието на парламента. До сега ние нямахме никакъв достъп до документите за оценка на изпълнение на шенгенското законодателство. От сега нататък парламентът активно ще участва и в тази сфера. Бих искал да благодаря комисар Малстръм за ангажимента и с, с този пакет постигаме много. Постигаме по-европейски, по-прозрачен, по-стриктен механизъм за оценка. За това искам да благодаря всички, които са дали своя голям принос по време на дългите преговори. Благодарен съм на всички политически партии, включително на тези, които не са били съгласни с мен. Председателят, благодаря ви. Сега госпожа Вебер, имате 4 минути. Колеги, всяка година се извършва проверка за това или по-скоро допитване до общественото мнение как европейските граждани разглеждат Европейския съюз. Всеки път над 50% казват, че едно от най-големите постижения на Европейския съюз е свободното движение. И за това има основателни причини. В продължение на десетки години в Европа е имало разделени семейства, разделени поради войни и граници в момента хората, тъй като свободни да се придвижват, смятат, че те живеят в една обща голяма къща. Това носи економически ползи. Защо над година и половина беше необходимо да се постигне съгласие по нещо, което е толкова необходимо, нещо толкова високо оценяване от европейските граждани? Отговорът може да бъде и прост, и сложен. Популистският подход, е възприят от няколко държави членки, продължаващите избори – които определиха промяна в подхода на някои правителства, но така или иначе в момента виждаме, че текстът на Шенгенския кодекс посочва ясни правила и възпиращи и противодействащи механизми, свързани с опазването на границите и контрола по вътрешните граници, така да се избегне злоупотреба или неправомерна употреба. Очевидно, времето все още не е дошло изцяло да бъдат отменени вътрешните проверки, очевидно е необходимо е да се дадат допълнителни гаранции за това механизма да не бъде използван неправомерно. И идеята за въвеждане на контрол по границите са изяснени и необходимо е да се направи проверка на пропорционалността и оценка на въздействието с подходящи консултации и срещи сред държавите членки засегнати от повторното въвеждане на вътрешен контрол, контрол на вътрешните граници. И идеята за повторното въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници, нещо, което съветът поиска преди две години, трябва да бъде Нещо, което се прилага само в извънредни обстоятелства в резултат от системни проблеми, свързани с контрола върху външните граници. И предложението тук трябва да идва от комисията след подробна оценка и анализ. Що се отнася до възпиращите противодействащите механизми, трябва да споменем, че беше въведен текст в преамбюла, който да запази нашия ангажимент 2011 година. Миграцията и прекусяване на външните граници от голям брой граждани на трети страни сам по себе си не трябва да се разглежда като заплаха за вътрешната сигурност и правния режим Въвеждането на контрол на вътрешните граници не може да надвишава срок от два месеца. Комисията трябва да представи на Европейския парламент и съвета най-малко веднъж годината доклад за функционирането на пространство без контрол на вътрешните граници. И докладът трябва да включва всички решения за повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници. Бих искала също така да се спра върху доклада на господин Коелю. Аз съм докладчик Сянка тук. Тук реалното постижение е ролята на комисията. Механизмът преди беше основан върху партньорската проверка. В бъдеще обаче комисията ще отговаря за повечето решения по процедурна комитология или в консултации с държавите членки или самостоятелно. Съветът може да приеме препоръки само при предложение от страна на комисията. Интересно е също така, че що се отнася до процеса за вземане решение, съвместните изявления от трите институции бяха прияти като механизъм и бъдеще всяко едно предложение на комисия за промяна на механизма за оценка следва да се предостави на парламента за консултации. Ако това бъде прието, това ще създаде прецедент и ще бъде промен... и ще бъде променена ролята на парламента в тази сфера. Благодаря ви. Сега от името на съвета министър Кайтан. Благодаря. От името на ирландското председателство искам да кажа, че съм много доволна, че успяхме да постигнем споразумение по пакета за управлението на Шенген. Това е в отговор на искане за задълбочаване на сътрудничество и въвеждане на механизъм за реагиране при извънредни обстоятелства, които да застрашат общото съществува, функциониране. Европейския съюз, Европейския съвет е убеден, че не бива да страда принципът на свободно движение на хора. От тук и двете законодателни предложения за защита и засилване на свободното движение. Това е една от най един от най-убедителните е, ползи на Европейския съюз. 500 милиона е, могат, е, граждани могат да пътуват свободно. Тези граждани, както и посетителите, е, са, смятат, че свободата за предвижване е, е най- видимата практическа полза от Съюза. Ето защо е необходимо да гарантираме доброто функциониране на шенгенското пространство. Новия механизъм за оценка съчетан с механизма за реагиране при извънредни обстоятелства, ще допринесе към тази цел и ще подобри прозрачността на, на неговата дейност. Убедена съм, че Преговорите не са били лесни. Е, в началото имахме напълно е, различни мнения за правното основание. За щастие, въпросът е решен. Приветствам факта, че успехме, успяхме да надградим върху работата на предишни председателства. Трудностите бяха преодоляни, е, становищата ви бяха максимално отразени. Цялостното споразумение обхваща в съвместна декларация на парламента, съвета и комисията. Там се казва, че бъдещите предложения на комисията за измяна, за измяна на шенгенската система ще бъде представена на вниманието на Европейския парламент в рамките на процедурата за консултация, така че да се вземе предвид мнението на парламента, както и при сегашното предложение. Искам да благодаря на парламента за неговото сътрудничество и взаимодействие за постигането на споразумение. Разбирам, че вашето предложение е било гласувано вчера в комисията Либе. Парламентът може да гласува пълния пакет утре. В заключение искам да благодаря конкретно на авторите на двете предложения, госпожа Рената Вебер и господин Карл Шкуелю. Тяхната ангажираност и работа по двете предложения направиха така, че да бъде постигнато споразумение. Нашето председателство и съвета ценят високо извършената от ваша работа. Очаквам с интерес дебата. С интерес ще изслушам изказванията на различните депутати. За съжаление, ще трябва да напусна по-рано, тъй като предстои тристранна среща по многогодишната финансова рамка. Тристранна среща, на която трябва да присъствам. Благодаря. Комисаря Маустриом има думата. Преди година бяхме в много трудна ситуация. Имаше напрежение между институциите. Днеска след и това време, благодарение на преговорите между, с парламента, успяхме да постигнем напредък. Парламентът, председателството и комисията постигнаха споразумение по Шенген. Имаме инструмент, който укрепва Шенген и комисията абсолютно подкрепя компромиса. Благодаря на докладчиците, господин Коеля, госпожа Вебер. Зная, че вие работихте много интензивно с вашите сътрудници. Бяхте чудесни. Компромисът, както вие казахте, ще подобри значително сегашната система. Има е, механизъм за оценка на държавите членки. Е, въпреки това бе стана ясно, че това не е механизъм, който ни трябва. Трябва ни нов механизъм, който осигурява по-добрата защита на пространството без граници. Да имаме система за ранно предупреждение и за мерки, които да се прилагат надлежно. В същото време имаме нужда от по-голяма прозрачност. Комисията игра координираща роля. Оценката ще се провежда от комисията заедно с експерти от държавите членки. Механизмът предполага определени мерки, например съдействане е, на екипи на Фронтекс по външните граници. Е, въпреки, че този, тази мярка вероятно няма да се наложи да бъде приложена. Комисията също така предлага и допълнителни мерки. С всичко това искаме да преодолеем определени дефицити. Искаме да въведем нова система, която дава възможност за временно въвеждане на граничния контрол – по вътрешните граници. Ясно е, че това ще е последна мярка в много критични ситуации. Ще се опитаме преди това да решим проблемите, като намалим въздействието върху свободното движение за гражданите. Парламента ще има по-голяма възможност за въздействие, за влияние върху шенгенското пространство. То ще получава цялата информация. Комисията и съвета изразиха своята воля за въвличане на парламента при консултанциите. Смесената декларация потвърждава волята на комисията за отдаване на информация до парламента и за вземане на предвид на мнението на парламента преди приемане на окончателния текст. Мисля, че по този начин се усилва ролята на институциите и както при предишния дебат и тук може да видим, че и трите институции работеха в името на европейските граждани. Благодаря. А сега от името на политическите групи думата има господин Вебер от НП. Благодаря, госпожо министър. Ирландското председателство завърши тази седмица две големи е, досиета – обежището и Шенген. Така че трябва да кажа поздравления на Ирландското председателство. Е, стискам ви палци да, да отбележите същия напредък и при преговорите по многогодишната финансова рамка. ЕНП защитава Шенген като е едно от най-големите достижения на нашата политика. Благодаря на докладчиците за тяхната работа. Трябва да сме ясни. Има демагози в Европа, Лепен, Йопек в България, Атака и други тясно-популистически групировки. Те искат да подкопаят достижението от Шенген. Трябва да им окажем отпор. Шенген дава повече сигурност. Това е централното послание, което отправяме чрез сегашното законодателство. Тези популисти трябва да принадлежат към миналото на Европа. Виждаме, е, както казаха и нашите докладчици, е, бележим напредък с това законодателство. Е, госпожо комисар, вече са на лице и неутрални доклади, Надявам се наистина механизма по оценка да произведе неутрални и обективни доклади. Някои министри на вътрешните работи на държавите членки може да не харесат тези доклади, но е важно те да бъдат независими. Не зная защо имаше блокада от страна на съвета. Съвета много защитаваше своите компетенции своите правомощия, човек има, получава впечатлението, че съвета иска да продължава сам да има правото да взема решение. В този повод искам да кажа, че се надявам в бъдеще парламента да е, може да упражни своето право на, със, е, на съзаконодателство. Благодаря. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да поздравя и двамата докладчици за извършената от тях работа през последните две години. Най-напред искам да кажа, че споразумението за управлението на Шенген не е малко се различава от първоначалното предложение на комисията от преди две години, но независимо от това е стъпка напред в сравнение с сегашния междуправителствен подход, който доведе до някои произволни решения може би управлението на границите беше пренебрегнато поради някои прилагани ценности. До сега имаше две системи за оценка. Едната приложима към всички държави членки на Шенген и друга система за оценка за страни кандидатки системата в рамките на междуправителствения подход доведе до странен резултат, така че страни като България и Румъния не получиха достъп до Шенген, въпреки че прилагат най-високи стандарти на охрана на границите. Постигнат е сега напредък и всички ще прилагат едни и същи правила. Системата ще бъде европейска, по-ефективна. Европейската комисия ще играе важна роля в новата система на Шенген. Тя ще дава оценка на страните и ще прави оценка на необходимостта от повторно въвеждане на вътрешен контрол. В при въвеждането на граничен контрол ще се използват обективни данни. Това са, това са все новости. Комисията трябва да предостави координиран план, за да се преодолеят всички случаи на неефективност. Ще са необходими системи за подкрепа, ще е необходима и възпираща система при която комисията да въведе времене на граничен контрол а при наличието на недостатъци, системни недостатъци в граничния контрол. Парламентът ще бъде консултиран в случай на изменения в механизма. В заключение искам да кажа, че за моята страна и други държави членки извън е, Шенген няма да бъде е, достатъчно, ако системата за управление на Шенген не предвиди включването на нови държави членки. Е, присъединяването на България се отлага от две години, което няма нищо общо с духа на сътрудничеството. Ето защо аз си мисля, че би трябвало да се предложи нова система е, за приемането на нови членове и разчитам на вашата подкрепа. Благодаря от името на либералите е, госпожа Рената Вебер. Не, аз ще говоря накрая, но бих искала да благодаря от сърце Ирландското председателство, тъй като госпожа министр ще трябва да пусне по-рано и наистина много съм ви благодарна за всичките ваши усилия по финализирането на това досие и на този доклад. Благодаря ви. Това беше образцово изказване. Дали бихте искали да отговорите? Благодаря ви. Нека тогава да продължим след това кратко изказване. Госпожа Жданука за минута и половина. Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министр, госпожо комисар, уважаеми колеги, първо искам благодаря нашите докладчици господин Коелю и госпожа Вебер за техните продължителни усилия да отстоят позицията на парламента така, както тя беше гласувана в Комисията по граждански свободи преди една година. Много е жалко, че тези усилия не доведоха до по-голям успех. В групата на зелените от самото начало подкрепяхме подхода за механизъм, основан върху общоевропейски действия в областта на проверка, оценка и проверка на прилагането на шенгенското законодателство. Също така искахме да има надлежно правно основание за този механизъм и не смятахме, че парламент трябва да е изключен от процеса за вземане решение. Ако комисията не може надлежно да гарантира прилагането на общоевропейски подход, парламента трябва да може да се намеси. И що се отнася до термина незаконна имиграция, това е нещо абсолютно неприемливо за нас. Не можем да подкрепим споразумението, сигнато на 29 май. Смятаме, че се подкопава единното шенгенско пространство. Този резултат не отговаря на целостта на шенгенското законодателство и шенгенското пространство. Благодаря ви. От името на европейските консерватори, господин Вандален има думата. Няма микрофон за оратора. try another one. Може би да се опитате да говорите на друг микрофон, казва председателят. Uh, Благодаря ви, господин председател. Споразумението по шенгенското законодателство ще укрепи контрола по границите, но основната идея е, че ние нямаме нужда от контрол по границите в рамките на Европейския съюз. Ограниченията свързани с повторното въвеждане на контрол по вътрешните граници, са оправдани само в изключително обстоятелства, например, когато има заплаха от тероризъм. Трафикантите на хора са улеснени от липсата на граничен контрол. Жертвите на трафика се преместват цяла Европа, без това да бъде забелязано. Съдът по човешките права постанови, че нидерландската полиция, включително граничната полиция, може да пази снимки на заподозрени лица не повече от 48 часа контролът по границите може да подпомогне, или по-скоро липсата му да подпомогне свободна търговия, но също трябва да мислим и как да се борим с организираната престъпност. Престъпниците много се радват на липсата на границите. Те използват всичко, което Европейският съюз им прилага. Шенген е едно нещо, но непрекъснато отворените граници е нещо, което не е приемливо. Председателят, благодаря ви, господин Фонтана за минута и половина. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Трябва да кажа, че не сме доволни, немеко казано, що се отнася до споразумението. Трябва да се справяме с трудна ситуация в нашите страни и не разбирам защо не можем да възстановим контрола по границите, ако има мащабни потоци от мигранти в изключителни обстоятелства. Сигурен съм, че подобна ситуация изниква периодично. Извънредните ситуации изискват повторно въвежда на граничен контрол на вътрешните граници. И е много трудно да се прецени какъв е срока на възстановяването на граничния контрол 2 или 3 месеца или повече. Директивата също така трябва да се прилага от страни, от държави членки, които са твърде различни, що се отнася до економическото им развитие – има хора, които пътуват в други държави членки, само за да използват по-щедрата социална система. Разбира се, много хора не пътуват с лоши намерения, но ако няма надлежни проверки по границите, е много трудно да се борим с престъпността. В, в моята страна Италия, в региона Венето, понякога се, сме се опитвали да репатриираме хора, които са извършвали правонарушения и ние смятаме, че шенгенската система може да работи само ако има противотежест, ако можем реално да репатрираме нарушители и ако има ефективен контрол по границите. Председателя, благодаря ви. Следващият оратор. От Обединената левица. Колегата Ернст. Jetzt geht's. Wunderbar. Äh, Уважаеми дами и господа, премахването на вътрешните граници е едно от най-големите постижения на Европейския съюз. Е, и не бива просто да бъдат предоставени на своеволието на правителствата. Те са свързани с е, основно право в Европейския съюз, а именно правото на свободно движение. И когато има дефицити, така наречената клауза за спешни случаи, когато имаме такава ситуация, когато имаме силен поток от мигранти, това означава, че мигрантите стават причина за повторното въвеждане на граничните контроли. В такъв смисъл мигрантите стават изкупителни жертви на политиката в Европейския съюз. Когато погледнем перспективата на съвета, то повторното въвеждане може да трае до две години. Е, комисията се опитва да балансира. Сега, пакета, който приехме. Искам да благодаря за него на двамата докладчици. Те е, две години се бориха много самоотвержено. В крайна сметка се постигна баланс между а, е, страни кандидатки и страни членки на Шенген. А, е, но въпреки това, а, ние загубихме защото са застрашени основни права. Шенген не би трябвало да се политизира, да става играчка на политически влияния. Това, този пакет за нас не е компромисен пакет. Благодаря. С една минута следващият оратор, господин Зелстра. Благодаря, господин председател. Аз често съм бил против Шенген. Премахването на вътрешните граници беше на хартия добра идея, но виждаме, че негативите са повече от ползите. Шенгенското пространство привлича престъпници, но Брюксел е по-силен от държавите членки. Защо да не се въвеждат от време на време граничните проверки по вътрешните граници, когато това се налага? Гражданите ще си показват паспортите. Това не трае, не отнема много усилия. По този начин ще се предотвратяват престъпления. По този начин не се накърнява мобилността. Шенген е пример за европейска политика, която излиза извън релси. Апелирам към държавите членки. Е, е, прекратете Шенген в интерес на вашите граждани. Госпожа Метио, благодаря, господин председател, госпожо комисар. Благодарение на забележителният труд на двамата докладчици, ние запазваме свободното движение и това е основна свобода. За много европейски граждани това е реално проявление на европейското гражданство. Шенгенското пространство и свободното движение справедливо се посочват като най-важните постижения. Те не биват да бъдат поставени под съмнение всяко повторно въвеждане на граничния контрол трябва да бъде крайна мярка. Също така, новите разпоредби ни дават възможност да засилим сигурността на шенгенското пространство, да охраняваме външните граници. Също така, предвиждаме възможност при необход... при, а, е, при необходимост да се засили външния контрол. Ако бъде установено е, ако бъде установен е, недостатък, могат да се предприемат допълнителни мерки ако недостатъците при охраната на външните граници се запази, могат да се въведат временни мерки за контрол на вътрешните граници. Аз съм убедена, че реформата в управлението на Шенген е стъпка напред и ще ни даде възможност да контролираме по-добре границите. По този начин ще можем да осигурим на европейските граждани възможност за свободно придвижване. Този пакет, за съжаление, съветът не прояви достатъчно демократично отношение. Благодаря, госпожо Матио, Думата има господин Гьобел за две минути. Господин председател, през 1985 година аз призовах за първото подписване на споразумение е, Шенген. Някои държави членки искат да премахнат постиженията на Шенген, като използват за претекст борбата срещу престъпността. Не бива да се подаваме а, на подобни искания. Договорът е ясен в член 77 е предвиден, предвидена липсата на контрол на всички лица, независимо от техния происход, в границите. Член 78.3 се предвижда че при извънредна ситуация съветът може да приеме временни мерки по отношение на лица от трети страни. Някои държави членки се опитват да наложат ренационализация на Шенген и така, че той да остане извън обикновената законодателна процедура. Споразумението в тристранната среща предвижда възможността комисията да блокира всички популистски настроения срещу иммиграцията. Но фактът, че парламентът няма да бъде информиран, говори за отношението на съвета. Кой ще контролира стотиците милиони граждани, които пресичат границите, които ще контролират лицата, които живеят в една страна, работят в друга страна. Аз мисля, че трябва да кажем не на логиката на страха. Благодаря. Госпожа Сърджентини има думата за една минута. Госпожо Сържентини, имате думата. Не работи. Опитайте с друг микрофон, госпожо Сържентини voorzitter. Благодаря, господин председател. След една година дебат върху механизъм за оценка, ние, сме, ние излизаме с позиция. Но кой какво иска? Какъв е резултатът е, след една година? Е, съветът ще вземе своето решение и няма да се аргументира при евентуално въвеждане на граничен контрол. Това говори, според мен, че по този начин казваме на гражданите, по границите има контрол холандските граждани могат да правят контрол на автомобили с регистрация от източна Европа. А това ли е борбата срещу престъпността? Мисля, госпожи и господа, че ние се увличаме. Благодаря. Господин Влашък има думата за една минута nové. O novele pravidel schengenského prostoru a systému. Благодаря ви. Дами и господа, новите правила за Шенген се обсъждат парламента, комисията и съвета вече една година. Беше постигнат компромис и той ще позволи да се въвеждат повторно проверки по вътрешните граници в изключителни ситуации, като последна мярка и след консултация с държавите членки. Това постигнахме. Смятам, че текстът е балансиран. Също така осъзнавам това, че можем да че могат да се извършват проверки без предизвестие. Чешките граждани страдат от въвеждането на граничен контрол на границата между Чешката република и Германия. Необходимо е внимателно да следим какво се случва в шенгенското пространство. Това е един от големите успехи на европейския проект. В интерес на всичките ни граждани да има реално действащ контрол и надлежно действаща система видяхме миналата година как Европа страдат от голям миграционен натиск. Преразглеждането на правила е опит да се задържи капака върху тенджера, в която всичко ври и кипи. Някои страни в изключителни обстоятелства получават право ограничено време да въведат контрол по вътрешните граници. Политиката на отворените граници работи само между страни с много сходни и стабилни економически и социални условия. Политиката на Европейския съюз за отворени граници е катастрофа за европейските граждани и създава огромни проблеми. Всичко това се прави в името на политическата идеология, нещо, което не се споделя от хората в Европа. Тази идеология е, разглежда Европа като единна страна, нещо като Обединените европейски щати, нещо, което не е така. Комисията е откъсната от реалността и при състезание между реалността и идеологията, реалността е тази, която винаги побеждава. Господин Батен, благодаря ви. Следващият оратор. А, господин Батен, имате голям успех. Имате две сини карти. Do you accept them? Приемате ли? Въпросът е да, разбира се. Чудесно казва председателят. Заповядайте. Monsieur президент, Господин председател, господин Батън току-що каза, че европейската политика за контрол на границите е катастрофа. Знаем, че Великобритания не е част от Шенген. Може ли господин Батен да ми обясни защо има толкова много незаконни иммигранти, след като е, неговата страна не е част от Шенген и има толкова проблем с иммиграцията? А сега госпожа Морвай. Госпожо Морвай. Благодаря ви. С цялото ми уважение към господин Баден и другите ни западноевропейски приятели, като човек от Източна Европа, искам да ви попитам, ако трябва да преразгледате, преосмислите цялата идея на свободно движение на работници, на хора като цяло в Европейския съюз, дали също така бихте могли да преразгледате идеята и свободното предвижване, свободното предвижване на капитала също. Ако е така, бихте ли си взели капитала и бихте, ни върна, бихте ли върнали економиката? Имате възможност за отговор, господин Батен. Контрол по границите катастрофа, господин Георгълс. Да, Обединеното кралство не е в Шенген, но ние страдаме от последиците от Шенген, защото е много лесно хората да проникнат в Европа и след това да скокнат много лесно и в Обединеното кралство. И вие сте прав. В моята страна политиката за иммиграция е катастрофална и в моята страна, не само в Европа, но това е поради липса на воля на британското правителство да въведе надлежни мерки за контрол на миграция. Така че изцяло съм съгласен с вас, че ситуацията и в моята страна е катастрофална и това се дължи на Европейския съюз. А сега към госпожа Морвай. Не, ние не вярваме в свободното движение на хора в моята партия. Ние вярваме в контролираната иммиграцията и политика за контрол по границите. Ние не искаме да спираме иммигрантите, не искаме да спираме хората, но искаме нашата правителство да може да контролира тези процеси в интерес на британския народ, а не в интерес на политическа идеология, която не се споделя от нас. И ако контролирате добре хората, много по-лесно е да контролирате капиталите с помощта на компютър. Но ние виждам, че политиката в много сфери не отговаря на интересите на британския народ. Благодаря ви, господин Батен, казва председателят. Сега за една минута. Господин Обермайер. Благодаря. Аз не мога да подкрепя възхищението по отношение на този пакет. Има задни вратички, през които преминават миграционните потоци. Говори се за сигурни граници, но те не са толкова сигурни. Повторното въвеждане на границите, това би означавало бюрократизиране, това би означавало допълнителен контрол от страна на държавите членки. В рамките на тази процедура обаче трябва да се правят консултации с комисията, с, с съседните държави, членки. А, реакцията ще е прекалено ненавременна, прекалено закъсняла. А, това е много голяма бюрокрация. Благодаря. Благодаря, господин Обермайер. Сега господин Папа Николао. Благодаря, господин председател. Ясно е, че споразумението за Шенген е по принцип е напредък, е добър резултат и благодаря на двамата докладчици за тяхната работа. Трябва да кажа, че като доклад по трети доклад за промяна на Шенгенския кодекс. Е, като докладчик по този документ следих развитието по техните доклади. Сега обратно към шенгенското пространство. Мисля, че тук става дума за много напреднал вид сътрудничество в рамките на Европейския съюз, но това сътрудничество предполага взаимно доверие и уважение. За тази цел всички държави членки трябва да обединят усилията си. Едностранни мерки не са уместни. Те накърняват шенгенската система. С други думи, това означава, че безотговорността е сигнал за това, че човек не разбира политиката по шенгенското пространство. Един пример. Колегите, които смятат, че могат да спрат нелегалните миграционни потоци, те доказват с това си твърдение, че не разбират за какво става дума, те не разбират за как функционира шенгенското пространство. Госпожо комисар, бих искал превод, э, отговор на този въпрос. А сега господин Лопес Акилар. Благодаря, господин председател. Тук, в този парламент, сме работили по реформата на шенгенското пространство, работихме по пакета за обежището и работихме по правната рамка за повторното въвеждане на, на граничния контрол. Поздравление към докладчиците. Така е. Но искам да подчертая и голямото напрежение, големите усилия, които ще се изискват от държавите членки по приложение на този пакет. Взаимно доверие, да, това е ключовата дума но големи усилия ще са необходими за прилагането на този пакет. Година и половина траеха преговорите. Имаше много популистични нагласи в много държави членки, нагласи против мобилността. И вследствие на всички тези фактори, съветът създаде, предложи решение на блокиращата ситуация. Възможни са бъдещи про поправки по този пакет, които да подобрят мобилността за европейските граждани. Благодаря. Сега госпожа Келер. Благодаря. Тази реформа не дава нищо на гражданите на Европа. Тя само обяснява защо а, някои граници отново ще бъдат затворени. Какво значи дефиците на външните граници? Какво значи увеличени миграционни потоци? Значи ли това оправдаване на въвеждане на вътрешните граници отново? Решението е всъщност национално решение по този въпрос. Всички европейци обаче са засегнати от това решение. Европейският парламент няма ролята, няма никаква роля при механизма за оценка на Шенген. Благодаря на докладчиците, но въпреки това трябва да кажа, че не е на лице демократична реформа на Шенген. И това е много жалко, защото Шенген е основен стълб на Европейския съюз. Благодаря, госпожо Келер. А сега господин Билан. Благодаря, господин председател. Няма съмнение, че свободното движение на хора е едно от най-добрите постижения на Европейския съюз, което дава възможност на нашите граждани да работят е, и е, да, се, и да живеят в други държави членки решенията във връзка с външните граници и граничния контрол трябва да останат в ръцете на държавите членки. Аз мисля, че някои предложения по економически причини са необосновани и са несъвместими с общностния принцип и не са в интерес на европейските граждани. Те са неразбираеми, особено в спрямо економическата полза от иммигрантите за економиката. Трябва да обърнем внимание на затягане на контрола по външните граници, тъй като има случаи на незаконна миграция, понякога с опасност за живота. Сега господин Салаврако за една минута. Благодаря, господин председател. Системата Шенген е определено от полза за свободното движение има обаче и отрицателен аспект. Аз мисля, че трябва да се защитава сигурността на държавите членки, но това трябва да стане без наместа на Европейския съюз. От нас се очаква да осигурим е, справедливото разпределение на тежестта на емиграцията. Как да стане това обаче, колеги, от 20 и... От е, всички членове на Шенген 6 поемат цялата тежест на емиграцията. Страните от севера, които нямат морски граници на Средиземно море, не са наясно с проблемите, които изпитва Гърция. И економиката и социалната структура на моята страна бяха подложени на значителен удар. За съжаление, тежестта не е равномерно разпределена. За периода до 2007-2011 година беше определен 1 милиард за 6 държавите членки, а цялата а, а, разходите а, за Гърция възят на 30 милиарда а, когато ви покажа знак с а, лист, имайте преди, че времето ви е изтекло. Господин а, Гониш в а, залата ли е? Не. Госпожа Гал за минута и половина. Господин председател, госпожо комисар, уважаеми колеги, Съгласието, което постигнахме през последните няколко седмици, отправя ясно послание. Успяхме да запазим и да засиляме едно от основните постижения на Европейския съюз, а именно постиженията на правото от Шенген. време системата става по-ефикасна и по-прозрачна. Искам да поздравя господин Коелю и госпожа Вебер за прекрасно свършената работа. Преговорите бяха сложни и в края и трите институции приеха резултата като стъпка напред, с цел да се повиши ефикусността на управлението на Шенген Това е една цел, която трябва да бъде подкрепена, защото по този начин се укрепват постиженията в тази сфера, нещо, което е от интерес на всички европейски граждани. Ситуациите, в които дадена държава членка може повторно да въведе граничен контрол на вътрешните граници, комисията също ще може да бъде по-активна и да се намеси. Също така е много важно, че са заличени двойните стандарти чрез въвеждането на нова система – И по този начин се възстановява доверието между държавите членки, нещо, което е от решаващо значение. Благодаря ви, госпожо Га. Сега за една минута. Госпожа Гион. Благодаря солидарността и взаимното доверие между гражданите бяха подложени на съмнение. Някои държави членки, които е, въз... които искат възстановяване на граничния контрол, не могат да представят убедителни аргументи. Ние бихме искали и по, по това досие да запазим прерогативите на парламента. Необходимо е да се запази взаимното доверие, което е задължително. Трябва ни зона, трябва ни зона, пространство, в което да се управляват по-добре проблемите на имиграцията. Благодаря. Думата има госпожа Форд за една минута. Благодаря. Възможността за контролиране на собствените граници е характерно за националния суверенитет. Обединеното кралство не е член на Шенген, но съм съгласна със съвета, че крайното решение за контрола трябва да се взима от националните власти. Трябва обаче да сме в състояние да установим откъде идва риска има скандални случаи, в които лица, които са риск за една държава членка, отиват в друга, където са по-малко познати. Свободата за движение е ценна свобода, но ние трябва да осигуряваме защита за гражданите, така че трябва да има пълна и точна размяна на информация. Необходимо е да има контрол а, за предотвратяване на влизането на опасни лица. Благодаря, госпожа Макове. Има думата за минута и половина. Благодаря ви, господин председател. Подкрепя и трите доклада в пакета за Шенген, защото те осигуряват свободното движение в Европейския съюз бих искала да бъдат подобрени стандартите за държавите от Шенген, защото в момента стандартите за държавите в Шенген бяха по-либерални, отколкото тези, които се прилагаха за България и Румъния. Сега обаче стандартите са уеднаквени за държавите от Шенген и държавите извън Шенген. Освен това, приветствам това, че ще има наблюдение на граничния контрол на вътрешните граници. Имаме автобуси, които превозват туристи от една държава членка в друга. И сега ще имаме възможност да проверяваме дали всички наистина са туристи в тези автобуси. Също така има идея за повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници и условията могат да се да станат по-стрикни, защото за това ще трябва да има разрешение от страна на Европейската комисия след заявка или молба от съвета при одобрение от страна на Европейския парламент. Смятам, че това е добре за опазване на правния режим. Всичко това ще доведе до свободно движение на хора в Европейския съюз, което ще е равно за всички граждани. Председателя, благодаря ви, госпожа Макова. И сега господин Морес има думата за една минута. Държавите членки, които не са в Шенген, имат перспектива, която оценява свободно движение на хора. Нека да не забравяме, че до сега действаш система създаваше опронистични настроения. Затова приветствам усилията на докладчиците господин Коелю и госпожа Вебер. Разбира се, ние сме срещу това, че парламентът не може да участва в процедура за съвместно решение, но нека да оценим по достоинство това, което постигнаха докладчиците, това е огромна крачка напред. Има граждани от шенгенските държави, които не могат да навлизат свободно в Обединеното кралство. Ситуацията, която се създава, не е съвършена, но тя е по-добра от това, което имахме до сега. За това и аз лично и моята политическа група приветстваме съгласието. Ситуацията става не идеална, но става по-добра. Председателя, благодаря ви, господин Морес. Дали вие... Не, не, не исках дума... Иск... Да, заповядайте, имат... И сега господин Скория има за минута и половина думата. Благодаря ви, господин председател. Първо, позволете ми да благодаря на докладчиците, колегите Койлю и Вебер. Те работиха много усърдно, за да постигнат резултатите, които са предмет на днешните ни разисквания механизмът за оценка с цел проверка, кои, който ще бъде ръководен от комисията, държавите членки, съответните агенции на Европейската комисия, ще позволи подобряване на работата на системата. Също така предвижда се и възможност за време на повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници. Разбира се, свободното движение на хората е един от краягълните камъни на Европейския съюз и не искаме да се отказваме от това, но понякога има сложни ситуации нараства напрежението между държавите. Ченки, например, след и наречената арабска пролет. За това трябва да отчитаме, че има твърде много различия все още между нашите държави. Едностранните решения във времена на криза могат да подкопаят основите на нашето съвместно съществуване. В крайна сметка всички наши граждани трябва да имат правото свободно да се придвижват между държавите членки, без да трябва да показват паспортите си на полицията. Това е доказателство за това, че Европейският съюз процъфтява и то в продължение много години. Много от посетителите на парламента, които в момента се намират в галерията, в тази пленарна зала, сигурно си задават въпрос, защо обсъждаме нещо, което вече не съществува и ние би трябвало да си зададем същия въпрос. Председател, благодаря ви. Госпожа Боскок за минута и половина има думата. Заповядайте. А, тя не е в залата. Тогава Господин Протешевич има думата. Dziękuję е, panie przewodniczący, pani komisarz. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Свободата на предвиждане без е, паспорти и без граници е едно от най-съществените доказателства, че Европа действително е обединена – това е несъмнено. И сега става дума за два регламента. Първо, за нови процедури за възвръщане на контрола по границите. Но тези текстове са изключително важни за свободата на предвиждане. И промените, които сега се въвеждат, вървят в една, според мен, опасна посока. Не разбирам защо се предлага това, но ще гласувам за докладите, защото считам, че мярката за възвръщането на контрола по границите и мерките, вземани от е, отделните страни, трябва да бъдат съгласувани, комисията трябва да упражнява надзор и смятам, че тя ще контролира отблизо спазването на нормите. Не, не смятам, че трябва да се търсят просто претексти за въвеждане на, отново на контрол по границите, не следва да има и злоупотреби. Благодаря. Госпожа Флашикова. Седелци, пани комисарка, заведение шенгенского приестора. Благодаря, господин председател, господин комисар. Създаването на шенгенското пространство е сред най-значимите успехи на Европейския съюз. 62% от гражданите смятат, че Шенгенското пространство е успех. Трябва да зачитаме правото на свободно движение на гражданите. За това трябва да постигнем и баланс между това право и сигурността. Всяка държава членка трябва да гарантира такъв баланс на гражданите. Миналата година бяхме свидетели на инциденти, при които правото на свободно движение е изложено на риск. Всяка държава членка трябва да управлява външните си граници така, че да не бъде поставено на карта свободното движение. Повторното въвеждане на граничен контрол следва да е възможно само при извънредни обстоятелства. Това следва да е една крайна мярка. Решението за повторно въвеждане на граничен контрол не следва да се взема едностранно от държавите членки. С компетенции следва да разполага Европейската комисия. Колегата Месарош. Като гражданин на Европейския съюз, за мен шенгенското законодателство е сред най-големите постижения на Европейския съюз. Трябва да запазим тази система и да продължим да я нюансираме. Трябва да зачитаме и да запазим принципите на свободното движение ако по вътрешните граници започне редовно повторно да се въвежда граничен контрол, ще изложим на риск постигнатото до тук. Спомняме си времената, когато неизменно бе извършван контрол на вътрешните граници. Повторното въвеждане на такъв контрол следва да е възможно само при извънредни обстоятелства. Не бива да се превръща в системна мярка. Да, миграцията е факт, но тя не е основание за повторното е Спускане на желязната завеса. Свободното движение е едно от правата, на които се основава нашата общност. То е единствено по рода си в света. Трябва да обърнем поглед напред, а не да се връщаме назад към миналото. Шенгенското пространство свързва толкова много народи, ако въведем повторен контрол на вътрешните граници, ще отдалечим от Европейския съюз толкова много народи, които се стремят към него. Трябва да гарантираме сигурност, прозрачност, както и да засилим сред гражданите усещането за свобода. Благодаря, господин Кели. Благодаря. Най-напред искам да благодаря на комисаря за е, това, че тя желае е, повече да участва парламентът в решаването на тези въпроси. Това е, е изказване, което може да бъде приветствано. Освен това, важни са усилията на ирландското председателство за постигане на напредък по това досие. Високо ценя тези усилия, защото министърът, който трябваше да си тръгне, ми каза, че той участва във всички сесии, на които това се налага във връзка с този въпрос. Искам да се впише в протоколът, че нашият министър е присъствал във всички случаи. А ако Ирландското председателство не е било присъстващо в залата, това е било само защото е било препятствано от конкретна причина. Шенген е част от от Европейския съюз, от свободата на движение на хора, стоки, услуги и капитали, но Шенген не означава безконтролност. Контрол трябва да има навсякъде, особено при изключителни обстоятелства. Разбира се, контролът ще бъде мярка от последна инстанция и за ограничен срок. Е, едностранните действия е, е разумно да бъдат предприемани за не повече от 5 е, дни. Това е стъпка в правилна посока, която ще даде голямо успокоение и на гражданите, и на държавите членки. Благодаря ви още веднъж. Господин Енгел, благодаря, господин председател. Смятам, че има едно много интересно противоречие тук. Е, интереса и аргументите за Шенген са много големи, е, както вътре в Европейския съюз, така и извън него. А в същия случай се поставя под въпрос същността, а именно е, липсата на граници, същността на Шенген. И е, причината за това е, защото има едно голямо е, неудача в изграждането на Европейския съюз. На ниво на съвета на страните членки, ние не можем да изградим това общо пространство. Именно по тази причина не подкрепяме достатъчно тези държави членки, които са пазители на външните граници. Именно тези страни предпочитат да заключат територията си, вместо да работят за създаването на пространство за свободно движение. Предложението на комисията остава много далеч от нашите е, желания. Господин Гьобелс и други ясно посочиха това. Защото ние считаме, че е, ние е, имаме сериозни съображения за сигурност и само ние сме най-добрите да ги спазваме, а нашите съседи не могат да правят това. Нека да престанем с това. Нека да имаме едно общо управление на европейското пространство. А в противен случай държавите винаги ще се боричкат по тази тема. Националната държава, която пази своите прерогативи и Европейския съюз. Минута и половина сега за госпожа Панайотова. Благодаря господин председател, уважаеми колеги. Бих искала да поздравя докладчика господин Коелю за постигнатото споразумение с съвета и комисията по правилата за управление на механизма за Шенген, както и за това, че успя да защити позицията на Европейския парламент в тези дълги и трудни преговори. Приветствам, че механизмът за оценка и наблюдение на прилагането на правото от Шенген вече ще бъде европейски, а не само междуправителствен инструмент. Факта, че Европейската комисия ще има централна роля и че парламентът ще бъде консултиран за всяка евентуална промяна ще допринесе за по ясни и прозрачни правила и по ефективна система вярвам че новите разпоредби ще засилят координацията и сигурността между държавите членки защото шенген е зона преди всичко на доверие. винаги колективният отговор на външни предизвикателства е по ефективен. вярвам че това споразумение ще сложи край на появата на допълнителни критерии и двойни стандарти които в момента се прилагат към българя и румъния и ще бъде крачка напред към присъединяването им към шенген. убедена съм че това ще придаде геополитическа добавена стойност към сигурността в региона. и в момента българия прилага високи стандарти за сигурността на границите си. като част от шенген българия ще бъде гарант за сигурността и надеждността на външната граница на европейския съюз и респективно за сигурността на европейските граждани. надявам се че решението за разширяването на шенген няма да се отлага продължително защото това може да предизвика съмнение в способността на европейския съюз да спазва собствените си правила и решения може също така да подхрани евроскептицизма в момент когато повече от всякога се нуждаем от повече европа. благодаря. Благодаря, госпожо Панайотова. Сега преминаваме към спонтанните изказвания. И най-напред господин Диас Демела. Благодаря, господин председател. Благодаря на Карлос и Ренате. Мисля, че постигнахме значителен напредък във връзка с общностното измерение на шенгенското пространство и във връзка с правото на гражданите на свободно движение. Ще бъда кратък. Мисля, че свършихте чудесна работа, за която искам да ви благодаря. Парламентът се справи добре, но не и съветът. Съветът не прояви гъвкавост по време на целия процес. Парламентът, благодарение на нашите докладчици, ще има достъп до относима информация в рамките на процедурите за оценка и мониторинг. Но трябва да гарантираме, че ще има допитвания до нас във връзка с всякакви промени, които ще окажат значително въздействие върху шенгенското пространство. Няма да се спирам подробно върху очакванията си към съвета. Парламентът ще продължи да е бдителен. Благодаря на господин Диас Демера за една минута. Думата има Думата има за една минута господин Лухан. Благодаря, господин председател. Действително, много добре е, че с тези два регламента ние искаме да подобрим механизма за действие на Шенген, особено в кризисни е, ситуации по границите. Но се е, обезпеколително е, че нищо не се прави на европейско ниво за решаване на проблема с е, присъединяването на Румъния и България в Шенген. Някои страни и членки против... продължават да се противопоставят и това е обидно. Това е против е, дългосро... старите основни принципи на Европейския съюз. Отново е, се вижда, е, че всички страни членки трябва да поемат отговорност. Макар, че някои е, страни членки нямат е, същите ползи от това, както други. Подобни популистки стремежи ще подкопаят е, авторитета на Европейския съюз, включително и на световно ниво. Аз призовавам всички отговорни институции да приемат всички необходими мерки, за да може да се разшири шенгенското пространство и да се прекрати тази несправедливост. Благодаря. Сега господин Земке. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря сърдечно и да подчертая силно факта, че функционирането на шенгенското пространство е един от най-силните доводи за европейската интеграция, в полза на европейската интеграция, което е особено важно при растящите настроения против Европейския съюз. Европейските граждани много високо ценят свободата на движение, и е, това, е, че проверките се извършват по изключение и най-вече на външните граници на Съюза. Затова смятам, че това, което е от най-голямо значение днес е тези проверки, целият контрол е, е, да бъдат е, ефективни, резултатни. И това е в ръцете на е, държавите членки, които имат външни граници, защото е, те защитават не само себе си, но и всички останали държави членки. Затова искам е, да приветствам всички допълнителни предприемани мерки за повишаване на ефективността на проверките в, по външните граници. Що се отнася до проверките вътре по границите в Съюза, това поражда повече съмнения. Сега госпожа Безловецка. Благодаря, господин председател. Законодателното предложение на комисията ясно показва, че е бил оказан натиск от страна на някои държави членки. Предложеното решение ще окаже въздействие върху функционирането на шенгенското пространство и ще постави под въпрос един от основополагащите принципи на Европейския съюз – правото на свободно движение. Държавите членки по вътрешно-политически съображения могат да подкопаят основополагащите ни ценности, например чрез повторното въвеждане на граничен контрол на по вътрешните граници. Напълно съм съгласен с докладчика, че комисията и парламентът имат право да упражняват контрол върху повторното въвеждане на граничен контрол по вътрешните граници. Не може това решение да бъде оставено изцяло на осмотрението на държавите членки. Затова смятам, че комисията трябва да излезе с препоръки за повторното въвеждане на граничен контрол по вътрешните граници. Тя трябва да излиза и с годишен, ежегоден, извинете, доклад за функционирането на шенгенското пространство, който да представя на парламента и на съвета. Само европейските институции могат да вземат разумни решения във връзка с повторното въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници. Господин Мелцер, господин председател, може би става дума за недоразумение или за неправилна интерпретация на туристическите визи. Италия не за пръв път издава визи против правилата и то трябва да се сложи край на тази практика защото подобни нарушения водят до навлизането на територията на Европейския съюз на все повече мигранти. Гърция, Италия и Малта явно не могат достатъчно да охраняват външните граници на Европейския съюз. Свидетели сме на така наречения социален туризъм, срещу който Европейският съюз не желая да предприеме действия. Във вътрешността на Европейския съюз в много европейски региони поради финансовата криза се задълбочават социалните различия и се увеличава престъпността. Затова, според мен, би било много полезно да се въведе повторно граничен контрол по вътрешните граници. Благодаря, госпожа Коларска-Бубинска. Dziękuję Благодаря. Днес, вместо да говорим за присъединяването на България и Румъния в Шенген, се опитваме да се оправдаем, да обясним въпроса с повторното въвеждане на гранични проверки. Е, правиме две крачки напред и една назад в Европейския съюз. Непрекъснато време е да започнем вече е, разговорите за отваряне на шенгенското пространство, а не за затварянето му. И много съжалявам, е, че установявам е, как в тази процедура парламента бива изтикан в страна, на страна. Като се има предвид какви са мерките, за които се, предвижд... които се предвиждат, парламента няма да бъде консултиран достатъчно и ако ще подкрепа доклада, то ще е с големи резерви. Благодаря. Последен изказващ се е господин Морай. Köszönöm szépen. Госпожа Морай. Благодаря, господин председател. При извънредни обстоятелства явно ще е възможно да се спре временно прилагането на едно от най-големите постижения на Европейския съюз – свободното движение на гражданите. Сигурно утре ще бъде прието предложението за повторното въвеждане на контрол по вътрешните граници на Съюза. Нашите приятели от Западна Европа заявиха, че това е необходимо, тъй като източноевропейците представляват опасност. Ако при извънредни обстоятелства може повторно да бъде въведен граничен контрол по вътрешните граници, то тогава защо не поискаме също така да се спре временно и свободното движение на капитали при извънредни обстоятелства? В Унгария са налични такива извънредни обстоятелства. Обявяват несъстоятелност малки дружества, тъй като не могат да устоят на конкуренцията на западния капитал. Не може ли в такъв случай временно да спрем прилагането на свободното движение на капитали? Или пък да въведем преференциално третиране за местните предприятия. Именно заради наличието на извънредни обстоятелства. Благодаря. Госпожа Малмстрем има думата. Госпожи и господа, първо за Румъния и България това не е тема на днешния дебат, но пак ще повторя. Неколкократно комисията е казвала, че според нея България и Румъния са готови да се присъединят към шенгенското пространство и отговарят на всички технически критерии, които трябва да са еднакви за всички но съветът все още не е съумял да вземе това решение. Надяваме се да го направи скоро както много от вас казаха, създаването на Шенген е едно от най-осезаемите постижения на Европейския съюз. 500 милиона граждани, живещи в Европейския съюз, се движат свободно през границите, като броят на пътуванията вътре в общността е, е около 25 милиарда годишно. Фактът, че можете от Лапландия в Финландия до юга на Европейския съюз да се движите свободно без паспорта е наистина огромно постижение на единния пазар. Чувам, че някои от вас биха искали да направим по-голяма крачка. Аз също искам това, 100 на 100. Но за сега това е единственият възможен компромис. Е, той ще ни даде възможност е, да преодолем недостатъците на външните граници. Е, комисията също ще има възможност да гарантира, защото държавите членки да не въвеждат без разрешение граничен контрол по вътрешните граници. Ще има диалог, отчети и надяваме се да постигнем доверието което някак липсваше в този огромен политически дебат през годи, преди година и половина. Тази свобода да се пътува в Европа без документи и без препятствия трябва да продължи да съществува години напред. Вашите докладчици, госпожа Вебер и господин Коелио, са хора, на които искам още веднъж да благодаря сърдечно за усилията им за приключване на работата по това досие още при ирландското председателство. Благодаря, госпожо комисар. Връщаме се на докладчиците, рете на господин Куейо. Добре, господин президент. Благодаря, господин председател. Благодаря и на госпожа Малстром за нейния ангажимент. Ние винаги сме настоявали в парламента да се действа на ниво общността. Много интересни въпроси бяха повдигнати и благодаря на всички. Първо, ние не искаме отново да се въвеждат вътрешни граници или проверки. Става дума за извънредни обстоятелства, само в случай, когато това е необходимо. В противен случай съветът ще настъпи и в правомощията на Европейския съюз. Ние всъщност искаме да подсилиме свободата на движение, но искаме и да прекратим незаконното въвеждане на национално ниво на контрол на границите. Това трябва да се решава от комисията. По отношение на емиграцията, не можем да приемем обвиненията. Както казахте, вие, госпожо комисар, дебата не става, е, в дебата не става дума само за България и Румъния, които искат да се присъединят към Шенген. Съществуват е, страхове сред е, хората, че е, страните могат да станат е, членки на Европейския съюз, но после си остават второстепенни членове, е, защото е, се смята, че не могат да се изпълнят задълженията. Не е така. Щом една страна стане член, тя е пълноправен член. Благодаря на всички, които работеха по доклада. Те се трудиха действително много. Много предложения бяха дадени. Искам да благодаря и за тясното сътрудничество с госпожа Рената Вебер. Благодаря на всички. Благодаря, господин Коелю. Накрая давам думата на госпожа Вебер. domnule președinte voi folosi aceste ultime minute ca să transmit doar două mesaje. Благодаря. Искам да използвам последните няколко минути, за да изпратя няколко е, послания. Първо, сърдечна благодарност на колегата и приятеля ми, господин Коелю. Благодарност и за всички останали колеги, докладчиците в Сянка, както и на нашите помощници и парламентарни сътрудници. Второто ми послание е следното. За мен аз съм 100% проевропейски настроена. не е изненадващо, че страни, които са извън Шенген, работят много добре с много усърдие за идея, която принадлежи на всички европейци. За първ път мога да кажа, че работих по тази тема с мисълта и за моята страна защото се надявам, че управлението на Шенген ще проправи пътя на България и Румъния за присъединяването към това пространство, защото технически те са готови и искат да бъдат част от Шенген. Ние сме европейски граждани и искаме да имаме същите права. Muchas gracias, señora Weber. Е, Благодаря много, госпожо Вебер. С това приключваме разискванията по тази точка. Гласуването е утре в 11.30. Стигаме до следващата точка в нашия дневен ред. Отново общи разисквания за финансовите отчети и някои други е, свързани е, доклади. Тук е, имаме два доклада, в частност докладът на господин Лене за финансовите отчети и свързаните отчети на някои видове предприятия и на госпожа Макарти докладът за изискванията за прозрачност. Господин Лене, 4 минути имате. Господин председател, уважаеми колеги, уважаеми госпожи и господа, Текстът, който предстои